Е, Европейския парламент да стане двигател на постигане на по-висока сигурност в европейското въздухоплаване. Благодаря. Благодаря. Дискусията приключи и гласуването ще утре в 12 часа. Уважаеми колеги, следващата точка от дневния ред – е свързана с общи разисквания, споразумение за реадмисия. От една страна предложението на господин Согор, споразумение за реадмисия между Европейската общност и Пакистан и от друга страна въпрос от страна на депутати, свързани с споразумение за редмисия между общността и трети страни. Господин Сугор, получаваме за 4 минути като докладчик szerződés érvénybe lépése óta ez az első visszafog... Благодаря, госпожо председател. Това е първото споразумение за реадмисия след влизането в сила на европейският, на, на Лисабонския договор. Съветът даде мандат за преговори на комисията да започне разговори за споразумение за реадмисия между Европейския съюз и Пакистан. След няколко кръга преговори даването на този мандат през 2000 година изминаха почти 10 години. На 26 октомври миналата година бе подписано споразумение за реадмисия. След влизането в сила, сила на Лисабонския договор, Европейският съюз а, а, стана правоприемник на предишният европейски а, на Европейската общност. Има право да подпише подобно споразумение. Споразумението получи положителна оценка от Комисията по правните въпроси от Комисията Либе. Целта на споразумението е да се улесни и ускори процесът на реадмисия между страните членки на Европейския съюз и Пакистан. Сега след подписването на споразумението вече е задължение при определени условия да се приемат обратно гражданите на страната. Подобно споразумение за реадмисия е много важно за борбата с незаконната иммиграция към Европейския съюз. То е също така има значение за осигуряване на по-висока безопасност, по-голяма сигурност за, в, защото Пакистан е важна транзитна страна, през която преминават незаконни иммигранти от много страни, които идват в Европейския съюз. Споразумението с Пакистан също има и регионално значение. То ще помогне на усилията на Европейския съюз за по-добро сътрудничество с страните в този район. Споразумението включва и някои важни условия, които се отнасят до международното право във връзка с реадмисията. Пакистанските власти също трябва да се постараят, постараят да изпълняват международни, съобразяват международните норми и правила. Ще бъде създадена комисия, съвместна комисия, в тази съвместна комисия за реадмисия ще участва само представител на Европейската комисия и затова ние бихме поискали да бъдем информирани редовно за работата на тази съвместна комисия. Процедурата по ратифицирането на споразумението е приключила. Искам да благодаря на Европейската комисия, да благодаря на всички колеги с които работихме. И надявам се, че вие ще гласувате за това споразумение за реадмисия с Пакистан. А сега а, давам думата на господин Мораес за две минути. Благодаря, благодаря госпожо председател, благодаря и на докладчика. Трябва да изразя нашето становище на основата на нашите съображения във връзка с правата на човека. Ние смятаме, че не се гарантира изцяло с поразумението за читането на правата на човека. Пакистан не е страна а, по конвенцията а, за статута на бежанците, Женевската конвенция. И за това, според нас, логично е когато се обсъждат такива споразумения за обратно приемане, като предварително изискване да бъде поставено ратифицирането на такива конвенции. Пакистан и Грузия са страни, с които предстои подписването на такива споразумения, също и с Турция след това. Ето защо парламентът многократно ще се връща по този въпрос. Правата на човека трябва да бъдат отчитани, когато се водят преговори по споразумения за реадмисия. Не можем да приемаме безусловно предложени споразумения, когато се нарушават правата на човека. Ето защо ние искаме парламента да бъде напълно информиран за всички факти въпреки, че 2004 година влязоха първите споразумения за обратно връщане, все още не е направена една пълна оценка за последиците от тяхното прилагането, защо нашата политическа група призовава Европейската комисия да направи такива оценки в максимално кратки срокове. Ние вярваме, че такива споразумения за реадмисия са необходими и полезни, но Пакистан е една от малкото страни, които не са се присъединили към Женевската конвенция за бежанците и това създава едно доста трудно положение. Благодаря. Следващият оратор е госпожа Флотр. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, а, а, мисля, че докладчика беше непредпазлив. Не като иска от нас да одобрим едно споразумение, което е доста съмнително. Пакистан е, е страна, в която приема най-много бежанци в целия свят. А какво искаме сега? Да си приема обратно пакистанците. А, но а, онези, които са в афганистанците, които са в Европа, а, а, да се връщат там. Значи, мисля, че това не е много почтено. А, а, Пакистан не е а, подписал Женевската конвенция за беженците. А, и ние искаме да се включва споразумение за реадмисия само с страни, които а, а, признават правото на обежище а, и всички останали човешки права. Пакистан съвсем не е такава страна. А, ако погледнете различните членове на споразумението, Е, казват от 100 от, до 20 хиляди, може да са и повече броят на за уния, които ще бъдат засегнати. Кой ще се наеме да докаже, че един човек е пристигнал след ратифицирането на споразумението? Кой ще може да се наеме да докаже, че този човек, е, беженец е дошъл пряко, направо от Пакистан? А, какво ще направим, ако Пакистан не ни предостави документи за пътуване, които са необходими? А, значи ние ще трябва да а, им даваме европейски пасавани или какво? Аз нямам отговор на всички тези въпроси, ако може докладчиците да ми дадат. Попитах и пакистанският посланник и той не можа да ми отговори. А, и аз не мога да кажа, че съм съгласен с едно, съгласен с едно подобно споразумение, тъй като ние не можем да кажем какво въздействие ще има то върху заинтересованите страни. А, и затова утре трябва да кажем не на това споразумение. Благодаря. А сега Таварес за две минути. Е,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 правото на парламента след влизането на договора от Лисабон в сила да упражнява контрол, парламентарен контрол върху такъв вид споразумения. Парламентът изразява определени резерви и това е добре. И споразумението, което може да бъде подписано, и евентуално одобрено от парламента, трябва да подлежи на една по-добра система за контрол, така че да се предотвратят масови потоци от мигранти. Тук не става само въпрос за бежанци. Това е едно споразумение, при което се, от... което се отнася не само до редмиси на пакистански граждани, но и на афганистански граждани. Пакистан не е подписал конвенция от 1951 година. Пакистан има две възможности. Или а, тя се задължава изцяло да а, зачита човешките права. Не е възможно да се ангажира само с 95%. Има религиозни мълцинства, които също трябва да бъдат защитени и не можем да разчитаме на пакистанските власти, че те ще се държат по съответния начин. 21 милиона души бяха а, засегнати от наводенията в Пакистан. Те бяха разселени, а, мигрираха и така нататък. Един скандал е, когато ние говорим сега тук за реадмисия от страна на Пакистан, когато там има хора, които страдат по такъв начин? А, трябва да кажа от името на групата на либералите, че ние сме подкрепяме споразумението, тъй като то ще изиграе много важна роля в борбата с незаконната емиграция. Ще могат да се вземат много важни мерки в това отношение. Искам да кажа че Европейският парламент трябва да бъде систематично и редовно информиран за преговорите и за изпълнението на споразумението. Второ, като се имат а, а, предвид а, а, а, споразуменията, които са сключени, трябва да се знае, че до сега нито един път не сме оценили те как работят. Абсолютно необходимо е да се направи подобна оценка. По отношение на правата на човека, искам да попитам какви гаранции дава Европейската комисия, особено по отношение на трети страни, с които не са подписали Женевската конвенция и с които сключваме споразумение за реадмисия. А, докато ние подкрепяме споразумение за, т.е. Е за реадмисия с Пакистан, трябва да кажа, че има съществуват много въпроси, които не са ясни и не са достатъчно добре осветлени до сега. Госпожа комисарката Малстром е направила много в това отношение, но очакваме тя да направи повече по отношение на, на Пакистан, да бъде малко по-твърди, за да може Пакистан да подпише международните документи, които не е подписал. Трябва да има гаранции неправителствените хуманитарни организации да могат да участват на място в осигуряването на правата. А и най-важното е Пакистан да подпише Женевската конвенция. Трябва да бъдем много внимателни, нито за, никога да не забравяме необходим баланс от една страна нуждите на сигурността и от друга страна необходимостта да бъдат зачитани и е, спазвани човешките права. Това е основа на нашите европейски ценности. Благодаря. А сега от името на комисията на, на, на е, госпожа Малстром. Благодаря, госпожо председател, почитаеми госпожи и господа депутати. Наистина, Пакистан е в центъра на вниманието ни през последния месец и ние всички сме ужасени от трагедията на хората, които пострадаха от наводненията, загиналите, разселените, Приветстваме усилията за възстановяване и предотвратяване на по-нататъчни бедствия. Това беше обсъдено миналата седмица на заседанието на съвета. А сега по днешната тема искам да благодаря на парламентарната комисия и на докладчика за много конструктивната работа, както и за подкрепата, която комисията получи в становището от юли тази година. Споразуменията за реадмисия години наред са много важен инструмент за регулиране на миграционните потоци и е, така или иначе в договора от Лисабон те са изрично посочени. Ако искаме да ни вярват европейските граждани, ние трябва да се придържаме към принципна позиция спрямо унези, които нямат законово основание да останат на територията на Европейския съюз. Обратното връщане на основата на споразумения в страната на транзит или страната на происход са предвидени в съответните разпоредби. Споразуменията за редмиса са свързани и с визовата политика. Това е един неотменен елемент от преговорите, когато се водят е, разговори за облегчаване на визовите режими. Европейската комисия е твърдо решена да продължи с този подход и в бъдеще. Позволете ми, госпожо председател, е, да отговоря на някои от въпросите, поставени е, от ораторите до тук комисията е, е готова да работи за пър... пълно прилагане на разпоредбите на член 218 от договора, именно изцяло да бъде информиран е, парламента за всички етапи на преговорите и е, изхода от тях по отношение на споразуменията за обратно връщане. По такъв начин парламентът ще може да изиграе своята пълноценна роля в процедурата и ще може да даде на основата на информацията своето съгласие за сключването на споразумения за реадмисия. Ще предоставим необходимата информация, като съблюдаваме нормите за поверителност и в съответствие с разпоредбите за взаимоотношенията между комисията и парламента генералният директор е, на ресорната дирекция вече представи първата актуализирана информация за преговорите на 12 юли тази година на заседание на парламентарната комисия. Излезе е, Европейската комисия и със съответната декларация ще следим много отблизо начина по който се развиват събитията. Съвместно трябва да проверим как можем по-нататък да оптимизираме нашето сътрудничество. Що се отнася до споразуменията с държави, които не са ратифицирали Женевската конвенция, разбира се, ние бихме искали Пакистан да се присъедини към конвенцията. Полагаме всички усилия да ги убедим да го сторят, защото, както всички много добре знаете, ние много държим на всички международно правни актове и те са в същината на нашата политика. Ето защо ние сме разработили достиженията на правото на общността за международната закрила, както и директивата за изискванията към лицата, които търсят убежище и реадмисията. Всички държави членки са задължени от Женевската конвенция да изпълняват нейните разпоредби. Също се отнася до Европейската конвенция за правата на човека. Съгласно тези норми, никой не може да бъде отстранен от държава членка преди да се провери какъв е риска от преследване, изтезание, унизително или жестоко отношение. Това е принципа за забрана на връщане, който трябва да се прилага от държавите членки, които правят оценка индивидуално на всяка молба за предоставяне на обежище. По такъв начин се осигуряват гаранции за защитата на тези хора, включително и по съдебен ред така се спазва принципа за забраната за връщане и по е, никакъв е, начин споразуменията за реадмисия не нарушават този принцип. Това е изключително важно. И има такива е, норми залегнали в всяко споразумение за реадмисия. Не бива да забравяме, че тези споразумения могат да изиграят важна роля за ограничаване на каналджийството службата на ООН за наркотиците и престъпността даде своята оценка за Пакистан в началото на тази година е, и според техните разчети 1 милиард 250 милиона долара годишно печели тази индустрия, казано е, в кавички. Ето защо споразуменията за сътрудничество с различни партньори могат да допринесат за намаляването на този сектор. Що се отнася до споразуменията за облегчаване на визов режим, няма никакви предварителни изисквания за започване на преговори по такова споразумение. И в същото време воденето на активни преговори за реадмисия пълният преглед на действащата нормативна уредба състоянието на цялата област правосъдие и вътрешни работи и особено на правата на човека имат своето отношение към темата. Проекто мандат за преговори беше внесен от комисията в съвета, за да бъдат облегчени контактите между хората – има съвместни комитети е, за реадмисията, които следят прилагането на споразуменията за реадмисия и всяка информация е, за действащите споразумения. До сега не са отбелязани тежки проблеми, включително и от неправителствените организации, които следят положението. Въпреки, че е, е, са много деликатни някои въпроси е, в страни, с които са подписани такива споразумения. Никой не може и няма да бъде върнат, ако бъде е, изправен пред заплахата е, да бъде изтезаван, преследван или подложен е, на е, унизително е, отношение. трябва във всички случаи да бъдат дадени необходимите гаранции, включително и по съдебен ред. Съгласно Стокхолмската програма, Европейската комисия до края на тази година ще представи пълна оценка на подписаните от Европейския съюз споразумения за реадмисия. Това ще бъде представено пред вас и пред съвета с възможност, за която и вие говорите, изрично да бъде посочена възможността за подпомагане на реинтегрирането на върнатите лица. По такъв начин ще се разширят възможностите за прием в страната, където се връщат тези лица. И така, има начини да бъде оказана подкрепа, ще направим оценка, имаме действащи директиви, комисията следи въпроса, права оценки и ще ви информираме непрекъснато за постигнатото общо споразумение и така, както беше посочено в юлското съобщение. Подкрепяме споразумението, искам да кажа в заключение. Благодаря, благодаря госпожо комисар. От името на парламентарната комисия по външни работи давам думата на господин Албертини за една минута. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. 8 години след започването на преговорите с Пакистан, накрая постигнахме споразумение за обратното приемане на лица, които незаконно прибивават в Европейския съюз. Много важно е да се има предвид е, това, което става в района, не само в Пакистан, но и около Пакистан. Тук се изразява загриженост по отношение на човешките права, нестабилността на положението и нарушаването на правата в Пакистан. Но преговорите, които Европейската комисия води с Пакистан, не гарантираха правата и сигурността на онези, които ще бъдат връщани в Пакистан. Загрижени сме, че няма никаква оценка направена на 11-те споразумения за реадмисия, които вече са сключени. Но все пак едно е, споразумение, едни рамки на, на, на нашите отношения с Пакистан са за предпочитане пред просто връщането на незаконните емигранта без всякакъв контрол, нито върху човешките права. 16 ти член на споразумението гарантира, че ще съществува подобен контрол по тази причина още един път подчертава, необходимо е да се оценят и да не са те съществуващи споразумения. Благодаря господин Арбатин и сега от името на политическите групи Мафред Вебер от името на НП. Уважаеми е, колеги, госпожо председател, госпожо комисар, Темата, която дискутираме относно Пакистан е във време, което е особено тежко за тази страна. Много хора пострадаха от природната катастрофа там. Говорим а, и за споразумение а, на Европейския съюз с а, трети страни, споразумение за редмисия. Такъв тип споразумения са много разумни. По този начин ще може да се регулира миграционната, а, миграционните потоци в а, Европейския съюз. И ако искаме да е, контролираме миграцията, следващата разумна стъпка е споразумението за реадмисия. Е, трябва да се. Но, е, когато се стигне до сключване на споразумението, някои се отдръпват назад. На второ място, трябва да се спазят стандартите, свързани с спазването на човешките права. Ние не искаме да има по-добри човешки права. Ние имаме различни стандарти в отделните държави членки и спазването им не се контролира на европейско ниво, така както трябва да е. Партньорствата с трети държави трябва да бъдат по-атрактивни в бъдеще. Ние призоваваме комисията да работят в по-тясно сътрудничество. Ако искаме да отворим европейските пазари, то трябва да дадем възможност при тези споразумения с трети държави да се включи и реадмисията като възможност. Благодаря. Ораторът е прекъснат от председателя. И сега. От е, името на социалистите и демократите, госпожа Силви Гион. Скъпи колеги, госпожо председател, положението в Пакистан е катастроф, катастрофално и ние предлагаме да се отложи гласуването за споразумението с тази страна. Въпросът е как може да се подобри, да се одобри едно подобно споразумение, след като има толкова въпроси, които нямат отговор. Знаете е, печалният е, рекорд на Пакистан по отношение правата на човека. Но както беше споменато, страната нито е, е а, Венешко подписала Венешкото споразумение, нито споразуменията по отношение на правата на човека. в декларацията на Европейската комисия се казва, че се бъде призован Пакистан да подпише Женевската конвенция. Това не променя нищо подписването на Женевската конвенция и всички останали текстове, свързани с гарантирането на основните права, е абсолютно необходимо условие за сключване на споразумение за реадмисия. Как ще се прилага споразумението, което дебатираме днес? Става дума за технически мерки, които са, ми се виждат най-малкото мъгляви. Целият процес на преговорите и всички споразумения от този вид са свързани с големи проблеми. Именно за това искаме от комисията да направи оценка на съществуващите споразумения, как те работят. Няма такава оценка сега за сега. Как можем в такъв случай да одобрим едно подобно споразумение, без да имаме отчет и без да знаме как, как се изпълняват съществуващите такива? Европейският парламент няма да изпълни дълга си, дълга си, ако той не бъде информиран за това как се изпълняват сключените споразумения. Като законодателен орган, парламентът трябва да вземе решение. Утрешният глас ще има много важно символично значение. Нашата роля, нашия дълг е да отхвърлиме това споразумение, защото трябва да настояваме за зачитане на човешките права. Сега от името на Алианса на либерали и демократи, госпожа Сесилия Викстром. Госпожо председател, благодаря. А, да, разбирам а, това, което казаха много от колегите ми преди това. Споразумението за реадмисия с Пакистан може да е един лош избор и най-вече с на наводненията през август. Всички си спомняме за ужасяващите а, картини, които видяхме от там. Но все пак трябва да правим разграничаване. Това е едно споразумение – и то е свързано с правните аспекти, които трябва да бъдат уточнени. Когато обърнем поглед към Пакистан от една страна, става въпрос за, за намаляване на миграцията, а от друга страна да а, се справим с нелегалната имиграция. Обръщам се към комисията и казвам как може да се гарантира това – по какъв начин може да се направи това и да се накара Пакистан да се придържа а, към споразуменията също и да приеме Женевската конвенция. Ние всички подкрепяме този доклад и искаме да помолим комисията да а, изкаже позитивно мнение по този въпрос парламента трябва да има възможност да контролира и да преразгледа всички споразумения веднага след като бъдат подписани. Всички държави, членки и комисията в това число би трябвало да се погрижат за това хората да не бъдат връщани в страни, където техните човешки права се нарушават. Пакистан трябва трябва също в това споразумение да се предвиди клауза за забрана за връщане. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Трябва ни политика за връщане, ако искаме хуманна миграционна политика. Защото ако някой е, получи отказ, той трябва да отиде е, в една или друга страна. По един или друг начин обаче Европа стига до извода, че ако лицата не могат да бъдат е, върнати в страната на происход, то тогава следващото най-добро решение ще бъде да се върнат в следващата европейска страна, през която са минали. Аз не мисля, че това е хуманен подход. Искаме ли хората да спрат в Либия, и да извръщаме поглед, ако те в последствие бъдат върнати обратно в Еритрея. За Пакистан проблемът не стои точно така. Но така или иначе, по-общият въпрос е как споразуменията за реадмисия могат да бъдат по-привлекателни за третите страни. Отговорът е в това те да бъдат по-хуманни в отношението към хората тук трябва да потърсим и връзката с европейската политика в областта на обежището. Турция е транзитна страна за мнозина бежанци, но когато те се връщат в тази транзитна страна, те не могат да започнат нов живот там. Те не са искали да стигнат до Турция, не биха могли да останат там. И въпросът не е само финансов. Благодаря от името на Европейската обединена левица има думата техния оратор. Благодаря, госпожо председател. Обединената левица е против е, споразумението е, за реадмисия с Пакистан. Това е, не е добър документ и моментът за неговото приемане не е подходящ в момента, когато в Пакистан а, инфраструктурата е толкова силно а, а, разрушена, а, че страната се е върнала назад с десетилетия. Много от тези хора а, са пострадали, домовете им са разрушени. Европа трябва да им помага. И така, а, странно е, че ние именно сега сключваме споразумение за обратно приемане с Пакистан, когато молбите за убежище на неговите граждани са били получили отказ. Няма никакви гарантии за опазване на човешките права в Пакистан. Призоваваме комисията и съвета да преразгледат положението, тъй като Пакистан не е подписал Женевската конвенция. Очевидно не могат да се връщат беженци обратно в Пакистан, сега за сега. Защото когато връщаме хора в една страна, трябва да имаме гаранция как ще бъдат приятите там. Необходимо е комисията и съвета да се уверяват дали се спазват нормите за защита на човешките права. Но като връщаме хора в Пакистан, ще следим ли какво става с тях? А, за някои, ако това се прави, би било много късно. Ще би било много късно. А, и ние смятаме, че това споразумение не трябва да бъде прието. Благодаря. А сега от името на независимите Филип Клас за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, искам да сегна проблема с е, Турция. Знаете, че Европейската комисия от години се опитва да сключи такова споразумение за реадмисия с Турция, но а, е, те се противопоставят. Тази ситуация е наприемлива, защото от една страна Турция е кандидат членка и трябва да оказва съдействие, а не точно обратното. На второ място Турция не е само държава съседна на Европейския съюз, а е една страна с много ам, с а, редица ам, граници с други държави, откъдето преминават миграционни потоци. Евроюст констатира, че Турция е една от най-важните страни за трафик на хероин през Балканския полуостров. Става въпрос също и за организираната престъпност. Преговорите с Турция през последните години са в а, застой, но а, трябва да а, подчертаем, че от страна на турското правителство се поставят условия, които са неприемливи. Говори се за облегчаване на визов режим, а турското правителство говори за отваряне на границите, за свободно придвижване на хора това ще породи допълнителни проблеми. Сега а, следващите оратори, господин Коелю за минути и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, госпожи и господа. Искам да благодаря на докладчика, господин Собор, за неговия доклад – по преговорите, които добре очертават какво е положението. 10 години бяха необходими да се стигне до това споразумение, което е необходимо не само за Пакистан, но е показателно за страните от региона и за отношението към правата на човека и битката с незаконната миграция. Можем да направим индивидуална оценка на споразуменията, така че да се гарантира спазването на всички международно правни инструменти, включително и на принципа за забрана за връщане. Понякога е много трудно да се проверяват всички е, случаи, но имаме Европейската конвенция, която забранява изтезанията и унижаващото третиране няма доказателства за гарантирането на правата на човека и в такива случаи трябва да бъде забранено връщането. Според мен, споразумението с Пакистан ще ни гарантира европейски контрол. Благодаря, госпожа Флашикова Бенова. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Обсъждаме споразумение за обратно приемане на мигранти. Много от нас се тревожат за безопасността на тези хора. Дали тя е осигурена? Споразумението не решава този проблем. Обикновено се допуска, че когато две страни изключат едно споразумение, те го спазват. Обаче имаме е, споразумения за редмисия, които е, не работят. държавите много често сключват споразумения по важни въпроси. Примерно полицейско сътрудничество, енергийно сътрудничество. А, и споразумението за реадмисия са една малка частица от а, мрежата от наши споразумения, двустранни и други. Защото тези споразумения, нека си го кажем, са един лесен начин да се отървем от незаконните мигранти. Като под изкупваме а, страната, която трябва да ги приеме обратно, с а, примамливи търговски а, споразумения. Не е необходимо приемащата страна да е, има политическата воля или способност да приеме обратно лицата, за които става дума. За нас, които се тревожим за правата на човека, много важно е да знаем какво ще става как ще се изпълнява това споразумение и как ще бъдат спазвани човешките права. Благодаря. А сега господин Кил Нилсен за, госпожа Кил Нилсен за една минута. Всички споразумения, всички решения за експулсиране трябва да спазват Женевската конвенция и всички други протоколи. Това е решение от 2005 година експулсирането, пращането на хора в страна, където те са застрашени от изтезания, смъртно наказание и така нататък е недопустимо. Знаем за сериозните нарушения на човешките права, смъртни присъди, изтезания, изчезвания, престъпления на честа. Всичко това става в Пакистан. Как можем да бъдем сигурни, че ще се зачитат правата на онези, които бъдат върнати. Няма да има никакви гаранции за религиозните, за етническите младсинства, за правата на жените, нито пък за афганските бежанци. Няма никаква гаранция за зачитане на основните права. В името на правото и човешкото достоинство, нашият парламент трябва да отхвърли това споразумение. Благодаря. Сега господин Бронс за една минута. Връщането на незаконни пакистански иммигранти в родината им съвсем е, очевидно има своите аргументи. И въпрос, който трябва да се зададем е защо трябва да има споразумение с Пакистан, е, за да е, може те да влизат в трета страна. Има мнозина, които се противопоставят на връщането дори с разрешението на Пакистан. Възражението се състои в това, че Пакистан не спазва стандартите за правата на човека. Това е вярно, но също така е вярно същото положение за повечето страни в третия свят, пък и за някои европейски тогава, ако бъдат оставени на територията на европейските страни хора от застрашени държави, тогава какво стане с населението им, което не се премества? Какво става с останалите граждани на Пакистан, на Латинска Америка, на Африка, на Азия, които си остават в родините? Какво ще бъде аргументирането ни за тях? Благодаря, господин Стасър, за минута и половина. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, това споразумение е важно, то е необходимо и трябва да благодарим на комисията, че най-накрая се стигна до някакъв резултат трябва да се спазват минималните стандарти, свързани с хуманитарната ситуация в съответната страна. Това е едно условие, при което трябва въобще да се сключи едно споразумение. Обръщам се към левите. Прочетете го това споразумение. Тук става въпрос за лица, които пребивават нелегално на територията на Европейския съюз. Това са лицата, които са обхванати от това споразуменията, а не се включват хората, които кандидатстват за убежище или имат нужда от защита. Благодаря за оценката, която ни предоставихте във вашето становище, госпожо комисар. Важно е да бъде приложено това споразумение, тъй като е, реадмисиите не са толкова много, те са 600 600 и други 9000. Благодаря ви. Nun erhält das Wort Frau Borsellino für eineinhalb. Госпожа Борселино за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. А, госпожо комисар, колеги, днешният дебат споразумението за връщане на мигрантите не може да избегне ключовите въпроси, които се отнасят и до споразумението между Европейския съюз и Либия. Тези споразумения трябва да бъдат инструмент за борба с незаконната емиграция. Но комисията не ни казва нещо повече. Лисабонския договор изисква от комисията незабавно да информира парламентът. Либия също не е подписала Женевската конвенция за човешките права. Либия не показва, че тя а, спазва международните правни норми. Знаем за затворниците и отношението към тях в Либия. Но аз а, мисля, по-специално за това, което се случи миналата седмица, когато една италянска риболовна гемия бе обстрелвана в международни води от либийски военни кораби. А, под претекст, че на борда имало незаконни емигранти. Съществува споразумение между Италия и Либия за връщане в Либия на емигранти, които стигат до Италия, без да бъдат разглеждани техните случаи всеки по-отделно и се види какви са техните основания да търсят убежище. Както виждаме, стига се до стрелба а, по корабите, които превозват емигранти. Затова искам да попитам комисията какво мисли по този въпрос. Може би трябва да разгледаме възможността а, а, да се преразгледа а, а, наше споразумение. Колибийските власти ще стрелят по кораби, където подозират, че има незаконни емигранти. Благодаря. А сега давам думата на господин Диаз де Мера за минута и половина. Благодаря, госпожо. Обежището е много важно понятие. Споразумението с Пакистан е част от пакет документи за борба срещу незаконната емиграция. Това не е част от е, пакетите за защита и даване на обежище. Когато няма спазване на съответните изисквания в държава членка за лица от трети страни, които имат издадено разрешение за пребиваване, например, от пакистански власти, но на практика не отговарят на изискванията. Имайки предвид е, е значимостта на човешките права, трябва винаги да отчитаме, разбира се, доколко те са спазване или не спазване. И мерките, които влизат в споразумението, се прилагат само за хора, които са на територията на Европейския съюз неправомерно. Така че, не мисля, че трябва да смесваме тези две понятия и проблеми, които в крайна сметка могат да доведат до нарушаване на нашата политика за иммиграция в Европейския съюз. Имайки предвид казаното от това, трябва разбира се да имаме предвид и сериозните изисквания. Председателката, господин Босков. Госпожа Боско, минута. Благодаря. Нещата в Пакистан сега са наистина най-лошите, които са се случвали от 80 години. Не са много хора, са без жилище, послон и без храна. какво ще правим? Ще ги качваме е, самите хора, които връщаме в Пакистан заедно с хуманитарната помощ ли? Не можем да си затворим очите пред проблемите е, в хуманитарната ситуация в Пакистан по-настоящем. Е, подписано е споразумението за беженци от Женева с Пакистан. Трябва, разбира се, да се учетат задълженията и по други споразумения, подписани в областта на спазване на човешките права. Наистина изключително важно е да имаме възможност на надзор, за да може в крайна сметка споразуменията наистина да са добри и да се изпълняват. Що се отнася до споразумения с други страни, например с Турция, разбирам, че вече споразумението почти е приключило, то съществува. Е, може ли е, комисар да обясни какво точно се състои проблема тук е, с Турция и какво възнамерява комисията да направи, за да се стигне до заключението на този документ и какво следва? Възможно ли ще бъде за студенти от Турция и бизнесмени да пътуват без изискване за издаване на визи в Европейския съюз? Необходимо Европейския съюз да има свободна политика по отношение на тези страни. Госпожа Зипер, една минута. Благодаря. Благодаря ви. Беше казано, че парламентът трябва да приеме е, това споразумение. Може би става дума за някакво недоразумение или от превода. А, е, аз не мога да приема такова споразумение, няма да го направя. Какво ще бъде посланието, ако приемем това споразумение? Тези, които го защитават, като че ли си измиват ръцете по този начин, а не знаем какво ще се случи с тези хора, когато бъдат върнати в страната си. Е, бих искала да сме малко по-чувствителни, да проявим по-голяма чувствителност по отношение на този аспект права на човека. Иначе ще се загуби доверие в нас по отношение на демокрацията и на правата на човека. Именно за това апелирам към колегите да не гласуват за това, за това споразумение. Благодаря. Председателя сега господин Мьолцър. Имаме ограничени външни, ограничения при външните граници и мисля, че можем да дадем много примери. Например, Медуза 10 000 беженци 2008 година стигнаха до италианския бряг. Има и споразумения и с други страни, и с Турция, но абсурдни искания, като това на господин Кадафи и идеята за предоставането на 5 милиона евро годишно, е, трябва да бъдат отхвърлени. Финансовата помощ, помощта за развитие от страна на Европейския съюз трябва да получи и разбира се своята подкрепа и съфинансиране от държавите членки. И е, необходимо е да се разделят финансирането, което се предвижда за беженците от това за миграцията. Благодаря. Господин Мелцер. Първо, господин Папа Никола има думата от спонтанните изказвания. Благодаря, господин председател. Драги колеги, 80% от нелегалните иммигранти на външните, по външните граници на Европейския съюз се оказват в Гърция. През 2009 година 129 000 подобни емигранти е, са заловени. 5000 от Пакистан, малко по-малко от 5000. Повече от 3000 идващи от Турция. Подчертавам е, в... Значимостта на това споразумение член на 16 предвижда опазване на човешките права в Испания, в Малта, в Италия. Броят на незаконните мигранти е съкратен именно благодарение чрез подобни споразумения. Надявам се, господин комисар, че няма да изчакаме още 8 години, за да стигнем до там, защото преди време се посочи, че положението ще се подобри, а това не е така. Председателят. Благодаря ви, господин Папа Никола. Франциска. Very... Нещо искам да уточня. Хората, които имат незаконен статут, не непременно са влезли по незаконен път в Европейския съюз. Може да са били на туристическа виза или просто да са кандидатствали за убежище и то да има е отказано. Господин Маус, госпожо Малстрем, вие казахте, че искате да отговорите на очаквания на европейските граждани а те според мен очакват Европейския съюз да спазва а, човешките права и да уважава човешките създания. Чудя се, как ще можете да следите това, как хората, когато се връщат обратно, да не попадат в, а, под терор и мъчение? Как на практика ще го направите? Благодаря ви. Благодаря, госпожа Кер. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председател. Аз е, мисля, че цялото въодушевление около демократичния напредък на Турция трябва да бъде по-относителен, защото реадмисията на бежанците е, не е обект на сътрудничество от страна на Турция с Европейския съюз. Това е транзитна страна. Е, тяхното сътрудничество е абсолютно необходимо. Е, сега по технологичните въпроси Frontex е важен, но не може Европейския съюз да поеме цялата цена за опазването на границата с Турция. Ето защо и Турция трябва да спазва конвенцията за беженците и е, не може да намира извинения, за да отказва реадмисия. Е, ние можем да настояваме за... Е, Анкара настоява за по-близки връзки с Брюксел, но от друга страна не спазва всички конвенции и трябва спешно споразумение за реадмисия. Госпожа Басеско има думата. Благодаря, господин председател. Е, по повод на настоящата дискусия бих искала да се позова на трета страна, именно Република Молдова. През 2007 година Европейския парламент ратифицира споразумението между Република Молдова и Европейската общност за реадмисията, но тази политика има някои пропуски. Отражението на тази политика върху Република Молдова не е достатъчно добре оценено. Процедурите е, по водене на преговори и е, по прилагането на споразумението не беше достатъчно прозрачно. Е, имаше комунистическо правителство 2001-2009 година, когато повече от 600 000 човека емигрираха от Молдова към Европейския съюз, най-вече заради нарушенията на правата на човека в родината им. И е, това се доказва и от множествата наказателни решения от Европейския съд срещу Република Молдова за нарушение на човешките права. Мисля, че Европейския съюз трябва да инвестира повече за развитието и за търговската политика с Молдова и трябва да й се окаже по-голяма финансова подкрепа. А сега господин е, е, Харлем Дезир има думата за една минута. Госп госпожо комисар, скъпи колеги, утре за първ път нашия парламент ще трябва да гласува споразумение за реадмисия. Това е много голяма отговорност и аз мисля, че този парламент не може да се отнесе лековато към него, особено когато става въпрос за сигурността на заинтересованите лица. Оказва се, че Пакистан нито е подписал, нито е ратифицирал Женевската конвенция по статута на беженците, нито конвенцията е, е, за е, безотечествениците. Това се отнася не само за гражданите на Пакистан, но и за тези, които са безотечественици, както и граждани на страни, които бягат от война, от безредици. Има предвид Афганистан. Така че те може да се окажат изпратни в страна, където нямат никакви гаранции. Мисля, че е абсолютно основателно нашия парламент да поиска да се направи оценка и това беше и изискване на комисията по предходните споразумения за реадмисия и Пакистан, който е подписал тези конвенции за Женева, преди защо да се говори за някакво споразумение с нас и накрая парламентът е да участва в комисиите, е, смесените комитети за реадмисии и там вече да се прецени доколко евентуално бъдещо споразумение ще се прилага и затова смятам, че утре ние не трябва да даваме положително становище. Благодаря. Благодаря ви. А сега давам думата на комисаря Малстром. Заповядайте да отговорите някои от въпросите. Благодаря, господин председател, уважаеми госпожи и господа. С удоволствие би говорила за Турция, Либия и Молдова с вас, но времето изтича за... и така, че на следващата дискусия ще трябва отново да се върнем на тези теми. По отношение на Пакистан, някои от ораторите споменаха а, за дискусията, която се води вече много години по въпросите на реадмисията. И наистина трябва да се спазва един европейски а, а, документ спораз, за споразумение, вместо едни отделни двустранни споразумения. По този начин може да се контролира. Това е много по-прозрачен начин. Можем да дискутираме тук в пленарна зала всякакви проблеми, свързани с човешките права и ще има много по-голяма правна яснота. Искам да подчертая казаното в моето предварително изказване. Наистина, даването на убежище дава възможност за защита на лице, като разбира се е необходимо да се проследи внимателно самата процедура, за да може в крайна сметка да се проверят аргументите за или против това лице подлежи на подобно право за убежище. По отношение на относителните критерии и е, искам да кажа следното, че никакво споразумение за реадмисия не може да освободи държавите членки от това общо за всички споразумения и задължения решения. По отношение на увеличаването на прозрачността, да, комисията ще продължава да е, следва този принцип. Оценката на всички споразумения, това е базата за бъдещата стратегия за реадмисия. С удоволствие ще продължим дискусията по този въпрос с вас. По въпроса за това как можем да проверяваме какво се случва с тези хора? Да, комисията няма възможност да проследява отделните случаи. Държавите членки също нямат задължение да го правят и да докладват на комисията. Но в светлината на предстоящата оценка ще разгледаме този въпрос, ще видим как можем да си сътрудничим с държавите членки, НПО-та и всички, които работят в тази област, за да можем да придвижим този въпрос напред. Така че тази оценка наистина е много важна и ще определим по този начин бъдещата политика за реадмисия. Но не бива да спрем да работим по отношение напредък и в настоящото споразумение. Важно е да имаме това споразумение, за да управляваме правилно политиката ни за иммиграция. Разбира се, ще се върнем на този въпрос тогава, когато оценката е готова, но ви моля да гласувате за утре. You, Благодаря, госпожо комисар.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 Говорих само 4 минути и 20 секунди, така че моля да ми извините, ако сега бъда малко по-обстоен. Наистина, ние сме дълбоко развълнувани от това, което се случва в Пакистан, особено в резултат на природни бедствия, наводнения. Това наистина ни изпълва с загриженост и тревога. Имаме също така някои дори държави, присъединили се към Женевската конвенция, дори в подобни държави се случват на нарушение на правата на човека. А, така че, когато колеги а, се изказват а, остро срещу нарушения на правата на човека в техните собствени държави, не се спазват правата на мълцинствата, Малко съм очуден. По отношение на въпроса, свързан с правата на човека, той наистина е изключително важен, но тук в този доклад не става дума само за това. приоритетите в този доклад, в това споразумение са насочени към сигурността, към която се стремят гражданите на Европейския съюз. В САЩ двама студенти а, бяха арестувани и съдът а, сметна, че ако те бъдат върнати в страната си, живота им ще бъде застрашен, така че беше взето решение те да останат. И когато говорим за реадмисия, трябва да се настоява да не бъдат нарушени правата на човека, но и в нашите държави трябва да се борим да няма такива нарушения. Пакистан има да наваксва закъснение в тази сфера и не трябва да забравяме, че в Пакистан има Министерство по правата на човека. И тази година Пакистан ратифицира а, две международни конвенции за гражданските права и свободи и споразумението от 1984 година. И това прави чест на Пакистан. Ако искате да гласувате против, това а, ще означава, че не се доверявате само на европейските съдалища. След 10 години а, преговори аз наистина ви е, е, апелирам към вас да дадете този шанс на Пакистан, така че да напредне и да се присъедини към Женевската конвенция. И така приключва с това дебата по тази тема. Гласуването е утре в 12 часа. Следващата точка